Става дума за доклада на госпожа Родост, управление, управление на риболовните флотове в най-отдалечените региони. No. А, е, качва ай. Пани Ульрика Родост, Rodost, jako sprawozdawca, bardzo Госпожа Родост е докладчик, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. С този доклад по собствена инициатива Европейският парламент желае да насочи вниманието към един конкретен регион. В доклада се напомня, че се нуждаем от по-добра програма за събиране на данни относно рибните ресурси. Целта е да се е, намали недекларирания, нерегулиран и незаконен риболов. Необходимо е да се започнат преговори с онези държави, които все още е, нямат споразумения с нас. Тези споразумения имат за цел да вземат предвид интересите на най-отдалечените региони, и да насърчат заедостта на място. Мислихме също за разработването на конкретен финансов инструмент за насърчаването на риболова в най удалечените региони. Съждахме също и възможността за увеличаването на помощите. Предвижда се помощ за извънредните разходи, като се предвиждат и конкретни средства. За някои други области се дава възможност за увеличаване на бюджета с 35%. Има изключение, което трябва да бъде използвано в различните структурни инвестиционни фондове е необходимо да се отразят интересите на най-отдалечените региони. Затова сме изготвили един списък от мерки, които биха могли да бъдат използвани при управлението на риболовните флотове в най-отдалечените региони. Така, например, може да се приложат специфични дерогации, които да бъдат а, в допълнение на вече съществуващите дерогации. бяха внесени изменения по становището, като в комисията по рибарство отхвърлихме едно от измененията. Бих искала да ви напомня, че трябва да се използва пълния риболовен капацитет преди да се изиска увеличаване на средствата. Мисля, че в случая се основаваме на член 349 от договора за функциониране на Европейския съюз. Това може да бъде правно основание за специфични мерки за най-отдалечените региони. Тези специфични мерки трябва да бъдат формулирани по начин, който да не вреди на последователността на политиката в това отношение. Фонда не предвижда помощи за а, новите инфраструктури, което означава, че ще трябва да се изпълнят специфичните разпоредби на фонда за рибарство. Разполагаме с средства, с фондове, с инструменти, проекто, член 32. Аз ще гласувам против изменението, защото то противоречи на политиката за рибарство и само ще доведе до отварянето на котията кутията на Пандора. Възможно е рибарите да изискат допълнителни а, помощи за нова инфраструктура за в бъдеще. Благодаря, господин Йотингер. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, от името на Европейската комисия бих искал да благодаря на парламента и в частност на докладчика госпожа Волцов и мнение на екипа за доклада, кой, който тя е изготвила. Лично аз не съм специалист в областта на рибарството, но след като се запознах с доклада, стигна до извода, че той наистина е много полезен. Въпросът е свързан с бъдещето на риболова в най-отдалечените региони. Докладът предлага много конкретни предложения за преодоляване на проблемите и стабилизирането на сектора в тези региони. Европейската комисия е предприела мерки, за да може в най-отдалечените региони да се прилагат решения, адаптирани към спецификите на тези региони. инструментите за финансиране, е, Европейския фонд за е, морско дело и рибалство дават е, възможност да се, да се напредне с няколко етапа при осъществяването на целите на общата политика в областта на рибарството. В рамките на следващия програмен период се надяваме, че ще успеем да подобрим вече съществуващата рамка, като отчасти ще използваме направените от вас предложения. Поставя се въпроса за за изключителните економически зони. Поставя се също така и въпроса за различното равнище на финансиране, на местните инициативи, инициативни гибарски групи. Това са някои от инициативите, някои от мерките, които възнамеряваме да насречим. Едновременно с това трябва да се работи и на равнището на регионалните власти в тези региони. Рибарството в надочените региони попада в правомощията на Европейския съюз, но за подобряване на положението на риболовните флотове и на рибарите в тези региони отговарят и регионалните, съответните регионални власти. Подходът на Европейската комисия има специфични разпоредби, свързани с най-отдалечените региони. Сега обаче топката е в полето на държавите членки и в ръцете на научните центрове и в някаква степен отговорност носят и частните предприятия в в областта на рибарството в най-далечените региони. Смятам, че докладът ви е на много добра отправна точка, която можем да използваме за по-нататъчната ни работа. И моите колеги в различните е, отделни ресори на Европейската комисия, с са готови да разговарят с вас, госпожо Оропост и с целият екип. Благодаря ви, господин комисар. Сега от името на Комисията по регионално развитие думата има господин Маше. Благодаря. За какъв свръхулов става дума в Индийският океан от моята регион? Жителите на остров Реюнион – извършват 0,16% от улова. Тоест е, един тон и половина от 16, е, 1600 тона, които европейският флот е, добива в този регион. Така че ние искаме само справедливост това ще бъде като а, спазваме стрикно принципите на устойчивост, които са залегнали в опор. Това е залегнало и в предложение на комисията Реги. Така че утре, далеч от лъжите, спокойно и разумно, нека да помогнем на най-отдалечените региони, за да може рибарството да помогне за развитието на тези региони, които са в трудно положение. Благодаря. Господин Монтейро де Агиер. Госпожа Монтейро де Агиер, извинете. Благодаря ви. За пореден път е, виждаме значението на морската политика и на значението на риболова за социално-економическото развитие на най-отдалечените региони. Необходимо е да обединим усилията си всички ние политиците, местните и националните компетентни органи и да работим по общата политика в областта на рибарството. Необходимо е тази политика да бъде също толкова силна, колкото и ОСП. Европа трябва да спазва договорите. Трябва да изпълним отговорността си към европейските граждани и гражданите на най-отдалечените региони. ако подкрепим плавателните съдове в най-отдалечените региони, по никакъв начин не подкопаваме нашата политика в областта на а, рибарството. Просто ще подобрим състоянието на морските екосистеми и ще отговорим на нуждите на местните рибари. Гражданите, които ни избраха за да ги защитим, ще се почувстват защитени по този начин. Благодаря ви. Сега от името на социалистите и демократи, господин Серал Сандос. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искал да благодаря за на усилия и за дадеността на, на докладчика ни госпожа Най-удачните региони са специфична категория региони, за това на тях е посветен и специален член от договор за функционирането на Европейския съюз. И възоснова на тази правна рамка с пълно право изискваме създаването на диференциран финансов инструмент за тези региони, за да можем да предоставим обществена помощ за модернизиране на риболовния флот в тези региони. Утре ще гласуваме изменения в тази насока. Много е важно да се предостави държавна помощ на рибарите в надалечените региони, което по никакъв начин не нарушава правилата на опор. Просто искаме да се вземат правит особеностите на тези отдалечени региони. Пак казвам, говорим за отпускане на средства за модернизиране на риболовните съдове в тези региони. Е, Много ви благодаря. А сега от името на ЕКР думата има госпожа Томаши. Благодаря, господин председател. Най-отдалечените региони изискват допълнително и специално внимание и присъствие във всички политики на Европейския съюз, тъй като те са в неравностойно положение спрямо останалите региони на Европейския съюз. Искам също така да наблегна на положението на а, островите и на жителите на островите. Има много острови в Харватия, чието условия на живот се доближават до тези, до на най-отдалечените е, региони. Те, те също практикуват а, дребномащабен риболов, а, така че а, е, те трябва да бъдат включени също в политиката. Госпожа Билбао Барандика от Албе. Господин председател, този доклад относно състоянието на флота в най- е, отдалечените региони е възможност да се мине от думи към дела и да, да имаме повече разбиране и емпатия е, към тези общности, защото е, те биват обвинявани в това, че нанасят екологични щети. Но тези, които най-много имат интерес от устойчивост са самите рибари. Чух го, когато си общувах с представители на общността на Канарските острови. За това ще подкрепа е, предложението да бъдат подкрепени и да получат средства за това техните е, рибарски лодки да бъдат по-ефективни от енергийна гледна точка и по-малко замърсяващи. Цел... И целта не е да се наруши баланса между различните дейности. Бих искала също така да се е, извърши един сериозен обзор на е, турист на спортният риболов в регионите с туризъм. Те, е, местните рибари, имат нужда да знаят и да имат точно информация за това. Тази е, този вид дейност упражнява много голям натиск върху традиционният риболов. Давам дугата на госпожа Ферейра. Este relatório reconhece que a política comum das Благодаря, господин председател. Политиката в областта на рибарството не отговаря на нуждите на най-отдалечените региони. Това съвсем не ни се нрави и по-настоящем се изработват законодателни предложения, за да се коригира ситуацията. От дълго време се борим за да може да се отговори на интересите на най-отдалечените региони. Те имат нужди от модернизиране на риболовния флот. Но ние трябва да отидем отвъд това, затова подкрепяме предложението за изменение в този смисъл. Ще продължим да се борим за разширяването на зоната за изключителен риболов до економическата зона, т.е. да преминем от 1000 на 2000 морски мили. Подкрепяме и дребномащабния риболов, както и подкрепата за социално-економическо развитие. La flotte de pêche outre-mer est vieillissante. Госпожа Годин, благодаря ви, господин председател. Риболовните флотове в наречените региони остаряват по причини свързани с сигурността, тези рибари действат близко до бърговете, където намаляват запасите, а едновременно с това се засилва индустриалния риболов в открито морето. Защо е крайно време Европейския съюз да вземе решение да финансира чрез Европейският фонд за морско дело и рибарство обновяването и модернизацията на дребно дребномащабният риболовен флот тя не може да се справи сама от 90 години насам. Докладът на госпожа Родост установява тази забрана за финансиране, но не я поставя под въпросите. защо ще подкрепя предложението за изменение на нашата група, като разрешава тази, това финансиране. Припомням ви, че риболова може да създаде голям брой работни места в надочните региони, включително и в Френска Гвиана. Ето защо смятам, че трябва да насърчим дългосрочният устойчив риболов и да подобрим условията на живота в тези надочни региони. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Сега преминаваме към изказванията на индивидуалните членове парламента. Благодаря, господин председател разгледаме един доклад относно флотите в най-отдалечените райони. Тряб, трябва да се вземат мерки за по-добро експлуатиране на потенциала на тези региони и да се задържат младите хора там, като същевременно се запазат характеристиките на баланса. като се, като, като се прилагат по-строги мерки. Не, не става дума за увеличаване на е, риболова. Става, става дума да, да, да има въз, въз, въз, възможността да се запазат дърговете, защото дребномащабният риболов не може да се извършва отвъд 100 морски мили, как, защото как биха, как биха могли те да излизат в открито море с тези кораби. Не, не, не става, става дума за отпускане на средства не за увеличаване на капацитета, а за модернизиране на флота. Не става. Моля ви се, прочет, про, про, прочетете е, нашите изменения и вижте, че в тях се съдържа здрав смисъл. Давам думата на госпожа Изабел Том. Благодаря, господин председател. Господин комисар, скъпи колеги, най-отдалечените региони са в криза и страдат от бедност. Навсякъде по света Европейския съюз закупува риболовни права. Член 349 от договора смята най-отдалечените региони за изключение, тъй като те са отдалечени в географски план. А, освен всичко друго, те страдат и от бедност. Този член обаче днес не се прилага към риболова. Говорим за а, аматьорски риболов, за обеднял и устарял а, риболовен флот. А рибарите се прехранват по този начин, като предприемат а, непропорционални рискове. Всички а, ние е, желаем да ги подкрепим. Предвижда се да се увеличи капацитета, като се спази устойчивата производителност и замяната на остарелите плавателни съдове с новата. Моля ви, не се поддавайте на погрешната информация, която циркулира. Председателят, благодаря. Започваме процедурата по привлечене на внимание. Господин Ванеко не прав. Да, ich kann das nur unterstützen, was meine... Много ви благодаря, господин председател. Мога само да потвърдя казаното до момента в рамките на дебата. стана ясно, че трябва да осигурим подкрепа на дребномащабният риболов. И в този случай можем да свършим много без да разходваме значителни средства. Благодарение на Европейския фонд за морско дело и рибалство можем да финансираме модернизацията на флотовете в надалечените региони. Как в момента рибарите могат да подобрят своят улов предвид настоящото състояние на техните риболовни кораби? Това е абсолютно невъзможно и това стана ясно дори и при посещението ни на остров Реунион. Има много сериозен проблем и аз наистина не разбирам къде е той. В доклада се твърди, че Европейската комисия трябва да гарантира и да се увери, че ще бъде възможно да се осигурят необходимите средства за модернизация на флотовете. Т.е. ще бъдат отпуснати не само европейски средства, но и средства от националните бюджети. Това е много важно послание, много важна подкрепа за малките рибовни, дребномащабният рибов и трябва да го гарантираме. Благодаря ви, думата има господин Лопес Агилар. Благодаря, господин Искам да подкрепа направеното от госпожа Родос. Кан Канариите, откъдето съм, е много отдалечен район. Тези региони са упоменати в член 348 и дават възможност за изключения. И тук точно за, точно за това става дума, за да можем да защитиме дребномащабния и занайчийски риболов в острови. Да се дадат помощи за обновяване на един устарял флот. за да, за, да, за да може да се опази околната среда, да не се използват вече замърсяващи горива. Въобще не става дума за увеличаване на капацитет, а точно обратното да се даде, да се даде възможност за един дребномащабен, е, устойчив е, риболов, като по този начин се помогне на региони, които имат нужда от това, т.е. най-отдалечените региони. Благодаря е, Хуан Фернандо, господин Мариас има думата. Благодаря, господин председател. Най-отдалечените региони трябва да привлекат вниманието на Европейския парламент и на Европейския съюз. Това всъщност ни дава възможност да обърнем поглед и към Средиземноморието, където също има много проблеми. В член 349 се включват също и малките острови, гръцките острови, които са економически зависими от вносни продукти, острови, които са на голямо разстояние от континента. Ето защо се нуждаем от специални разпоредби в директивата за брегови риболов. Необходимо е да модернизираме риболовния флот и да въведем специален режим в рамките на общата политика в областта на рибарството. Всичко това трябва да стане с подкрепата на Европейския съюз. Искам и се комисаря Йотингер да помисли по въпроса за бъдеще. Благодаря ви. Благодаря, господин Яковчич. Poštovani gospodine Уважаеми господин председател, Управлението на любовните флотове в най-отдалечените региони се, има една основна характеристика. И тази основна характеристика изисква от нас да проявим здрав разум и да вземем преди тези особености. И независимо дали става дума за островите в Атлантически океан или в Индийският океан, трябва да признаем, че тези региони са различни помежду си, но се са и много по-различни от всичко тук в Европа. Можем, разбира се, да споменем и островите в Средиземно море, които имат своите особености, но сега трябва да се съсредоточим върху онези, които по различен начин а, се изживяват Европейския съюз от нас тук на, конина, на, тук на континента. Така че трябва да подпомогнем политиката на риболов в тези региони, да има не да последователност. Благодаря ви. Думата има Никола Капуто. Грация, президент. Благодаря, господин, господин председател. В доклада, който ще гласуваме утре, а, набля, насто, настояваме за подобряване безопасността на крайбрежния древнобащавен флот в най-отдалечените райони. Много често рибарите не могат да получат необходимите кредити, за да направят това. Трябва да осигуриме допълнителни средства за обновяване на флота, като разбира се без да увеличаваме капацитета. Става дума за безопасност на плавателните съдове и същевременно за борба срещу нерегулирания, незаконен и недеклариран улов. И за борба с екологичните промени и щети, които се нанасят от, от устарелите корове, Трябва да се вземат всички мерки, за да може най-отдалечените райони да не бъдат в неравностойно положение. Благодаря ви. А сега давам думата на госпожа Ур... Урике Родост за приключване на дискусията на тази тема. Благодаря, господин председател, дами и господа. Осъзнавам, че е, има голяма бедност в някои от най-отдалечените региони и именно по тази причина желаях да се изготви настоящия доклад. Най-отдалечените региони не са място, което трябва да се сравнява с континента. И за това се предвиждат изключения за тези региони. По този начин се отчита тяхната специфика. В доклада си съм внесла някои допълнителни подобрения – така, например, казва се, че е необходимо да се модернизира риболовния флот, защото а, има прекомерен улов а, и замърсяване в а, зоната от 1000 мили. Пестицидите от банановите плантации са отговорни за замърсяването в морето. Може би трябва да помислим а, малко повече за това. Какво да кажем обаче а, за специалния доклад, в който се казваше, че не трябва да има дисбаланс между риболовния капацитет и риболовните възможности? биологичните данни, с които разполагахме, бяха погрешни, което означава, че трябва да подобрим качеството на събираните данни. Трябва да помислим а, как ще се отрази публично финансиране в този конкретен случай. Сега бих искала да задам въпрос, който е по-скоро риторичен. Тези членове, които не идват от а, държава, която има такъв отдалечен регион – как ще обяснят на своите рибари, че ще се отпускат помощи за рибарите на най-отдалечените региони, но не и за рибарите на съответната държава членка, защото те не се смятат за специални? Те също ще поискат публично финансиране за модернизиране на а, техните кораби. Техните кораби също са остарели и те също биха искали да има а, публично финансиране. Затова ще отхвърля изменението в този